Stimați colegi, четвъртък и всички искат да си тръгнат на време, всеки иска да може да се прибере, така че да започне. Ще започна с едно съобщение. The announcement reads like this. Съобщението е следното. Съгласно правило 166 от регламента, председателя ще наложи е, наказание за господин Деграф по време на поведението му по време на гласуването на 28 октомври, так, с като той е, бъде лишен от дневните си за е, продължение на пет дена. Е, решението няма да се обжалва. Now, I will, uh, I will speak in Romania. Сега ще продължа на румънски. От групата на ЕКР бе внесен